Bueno, muy buenas tardes. Todos reanudamos la sesión y para mí es un... Добър ден отново на всички. С голямо удовлетворение приемаме в нашата комисия господин министъра на Кипър, министър на селското стопанство, природните ресурси и развитие на околната среда, господин Софоклис Алетрарис действащ председател на съвета. За нас е голяма радост, защото това не е за първи път. В Страсбург се срещнахме, обядвали сме вече заедно два пъти. Мисля, че това е много важно. Неговото посещение днес е много важно. Традиция стана да се представят приоритетите на председателството на съвета. Освен това, това е среща между парламента и в случая кипърското председателство. Среща, която ще ни позволи да очертаем сътрудничеството си съществуват решения за сътрудничество и има явно желание за сътрудничество между съвета и парламента. И така както казваше и самия министр, председателството разполага с 6 месеца, за да изпълни задачите си и в този смисъл ролята на председателството е много сериозна. Темите са много, няма да ги цитирам. Ние искаме да чуем вашите приоритети. Така нашите координатори и е, депутатите, членове на нашата комисия, ще могат да ги чуят и да съобщят и техните впечатления. Мисля, че в момента се намираме в много важен момент, защото ни очаква реформата, така че ще трябва да се приключи по много голям списък от проблеми, например дългосрочните планове за управление. Тук, например, позицията на съвета е доста далеч от тази на парламента. И в тази връзка ще помоля председателството и самия министър да се опитаме да работим заедно, за да деблокираме положението. Искам да отправя нещо като предупреждение. Не заплаха, разбира се, но предупреждение, защото ако не се деблокира този въпрос за дългосрочните планове за управление, мисля, че всички сме изправени пред риск. А именно риск от това реформата да се обесмисли. Защото една част от тази реформа е свързана именно с тези планове. Така че ако не можем да постигнем съгласие по плановете, няма да има никакъв смисъл в самата реформа. Знам, че някои наистина се опасяват от безисходицата, но аз не се опасявам. Трябва да се знае обаче, че позицията на парламента е единодушна и мисля, че ние сме прави. Съответно, съветът ще трябва да предприеме необходимите мерки. Но във всички случаи не трябва да подхождаме към това деблокиране несериозно. Съществуват и други споразумения, разбира се всички аспекти свързани с външната политика в рибарството. Сигурен съм, че и за това ще се говори, но за сега ще отстъпя думата на господин министъра, действащ председател на съвета. Още веднъж му благодаря за това, че прие нашата покана, а лично от мое име му благодаря, защото той показа, че желая да се среща с парламентаристи и затова съм убеден, че следващите 6 месеца ще бъдат изключително плодотворни. Винаги трябва да приветстваме подобен подход. Господин министър, давам ви думата. Ето как ще се организираме. Ще направите вашето изказване. Вие идвате веднъж но имате 6 месеца пред себе си, а ние сега имаме всичко на всичко 90 минути, така че ще ви дадем думата първо за стъпление, след това ще има въпроси, ще дадем думата и на координатори, и на въпроси, на които ще може да отговорите. И така, заповядайте. Господин председателю, дами и господа, депутати, за мен е чест, че присъствам тук днес, за да представя пред вашата комисия работната ни програма. Работната програма на Кипърското председателство. За първи път в историята Кипър поема подобно председателство. За моята страна това е исторически момент. Исторически момент, който ние очаквахме – това представлява също обаче и предизвикателство, защото е огромна отговорност, която поемаме с решимост и изключително сериозно. За мен като председател на съвета желанието е да постигнем възможно най-добър резултат за гражданите в сътрудничество с вас като съзаконодателен орган и разбира се в духа на Лисабонския договор. Европейските граждани очакват от нас да изработим, да провеждаме и да ръководим важни политики, като например реформата на общата политика в областта на рибарството, но и по-краткосрочно всички въпроси, свързани с е, ежедневието на нашите граждани, а именно у нези, които работят в рибарския отрасъл. Много ще се радвам на тясното сътрудничество с вас, още повече, че пред нас законодателната програма е много натоварена. Сътрудничеството ще съществува и на равнище експерти. Искам да благодаря на датския министр на селското стопанство и земеделието за отлично свършената работа и за това, че се постигна общ подход по основния регламент за общата политика в областта на рибарството и общата организация на пазара. Става въпрос за сериозен успех в случая. Госпожа министъра успя да постигне с вас съгласие по всички въпроси, свързани с мерките за търговски санкции и за плановете за възстановяване – на червения том. Сега, по приоритетите. Ние сме ги разделили на две части. Първата част се отнася до напредъка, който трябва да постигнем по реформата на общата политика в областта на рибарството. Втората част, тъй като става въпрос за второто полугодие, засяга предложения до края на годината, свързани с техническите мерки и с предложението по режима за достъп на 12-те морски мили. Що се отнася до реформите на ОПОР, реформа, която е приоритет – за нас, ние сме определили основна цел, а именно един предварителен подход за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Това ще стане на съвета през октомври месец. Най-общо казано, министрите са удовлетворени от е, равнището на общо финансиране, въпреки че някои от тях биха предпочели малко повече гъвкавост – за прехвърляемост между отделните бюджетни редове. Някои също биха предпочели да има малко по-голямо увеличение на средствата за контролните мерки, както и за събирането на данни. Вследствие на дискусиите между министрите става ясно, че те е, искат този фонд да играе по-активна роля. По-конкретно, те желаят продължаването или възстановяването на някои мерки във връзка с преструктурирането на флота. Желаят също така засилване на аквакултурите, както и преобразуването, преработката. Освен това, искат по-тясна връзка с Натура 2000, както и с рамковата директива, свързана с общата морска стратегия. Освен това, искат и опростяване на административните правила. Ще се опитаме да изчерпим всички възможности в дух на разбирателство, за да има сближаване на становищата ни по всички висящи въпроси. Ако министрите щетат за необходимо да се проведе допълнителен дебат, то тогава ще организираме такъв през септември месец. А що се отнася до останалите елементи от реформата, готови сме да проведем неофициални предварителни срещи с вас по основния регламент, както преди, така и след гласуването във вашата комисия – Вие ни информирахте и ние, разбира се, се отнасяме с пълно уважение към тази информация от ваша страна, господин председател, че според вас няма да може да има съгласие на първо четене. Въпреки това смятаме, че диалога трябва да продължи между тези два институционални съзаконодателни органа. И вероятно вследствие на този диалог средносрочно ще може да се намери някакъв резултат. Сега по въпроса за общата организация на пазара ще имаме неофициални контакти с вас през юли месец, веднага след като вие приемете вашата позиция в вашата комисия. Изглежда, че има известно сближаване между позициите. в рамките на устойчивото управление на плановете, както и по въпроса за селективността на съоръженията. А, също и за прилова и нежелания улов, който се разтоварва от момента, в който влезе в сила забраната за изхвърлянията. Освен това има изближена позиция за това да се прикани комисията да предложи минимални стандарти за екоетикетирането на рибните продукти, включително и продуктите от аквакултурата. Аз съм обнадежден от факта, че политическата ни ориентация е една и съща – по въпроса за улова, който не отговаря на търговските норми. В смисъл, че целият този улов ще трябва да бъде използван за производството на рибно брашно или рибно масло и да не бъде за човешко потребление. Считаме, че предложенията на комисията за опростяване на намесата са много интересни. Така или иначе не сме съгласни по всички въпроси. Например, вие сте за допълнителна задължителна информация за потребителя, докато ние не желаем такова равнище на информираност. Но разбира се, всички тези елементи могат да бъдат разглеждани за да можем да разберем по-добре взаимно позициите си. Трябва да се приеме предложение до края на годината по тези въпроси. Вие знаете добре, че съветът посвещава много голяма част от дейността си през второто полугодие на вземането на решения за общия допустим улов и за квотите за следващата година. Ще трябва да вземем 6 решения в тази област. Първият етап е следващата седмица. Предвиждаме размяна на мнения в съвета по съобщението на комисията във връзка с допитване за риболовните възможности за 2013 година много важен въпрос, по който ще трябва да вземем решение през есента, е равнището на ОДУ, за които има научни становища, възоснова на изчерпателни данни. Става въпрос за нещо ново в сравнение с миналата година. Ние гледаме много благоприятно на такъв процес и се радвам наистина, че ще можем да се допитаме до становището на заинтересованите страни и съответно да видим начина по който министрите ще могат да реагират на тях. Още няколко добри новини. Вече сме способни да знаем какъв ще бъде максималният устойчив улов, който се основава на смъртността по риболов за 80% от риболова и съответно 38% от е, рибните запаси. За повече от половината от тези запаси риболова ни е, е на равнище максимален устойчив улов. Още от сега, т.е. 3 години преди определената година е, като цел в Йоханесбург. Аз предлагам това развитие да бъде подкрепено и да се подкрепят по този начин и всички положени усилия от нашите предшественици, за да постигнем тези резултати. Основните четири принципа, които определят избора ни във връзка с ОДУ, са следните. Първият принцип е, е продължаване на дългосрочните планове за управление, там където те се прилагат. Вторият принцип е следния – ние сме за устойчив улов и съответно за спазване на максималния устойчив улов. Съответно, доколкото е възможно, желаем да напреднем по този въпрос. Именно по тази причина искаме да постигнем направо максималния устойчив улов навсякъде, където се прилага общ допустим улов. Навсякъде, където се налага увеличение на ОДО. Освен това сме съгласни всички дами и господа по а, факта, че всички искаме а, рибарите да имат устойчив занаят. Затова много внимателно ще разглеждаме всички социално-економически аспекти на този занаят. И така, последният принцип е свързан с начина на определение на общия допустим улов. Знаем, че економическия контекст е труден в момента и затова е много трудно да оправдаем е, разходи от е, стотици хиляди евро, И това довежда обикновено до е, цели дни и нощи в края на месец декември, търсене на решение. Въпреки този маратон, това не означава, че не съществува достатъчна свобода на действие, не съществува начин за усъвършенстване на работата ни. Ние във всички случаи ще положим усилия, за да можем да проследим е, този начин на действие. Определили сме графици за ОДО през юли месец Хамсията, след публикуването, което очакваме утре на научния съвет. След това Балтийско море, е, октомври, ноември месец ОДО за Черно море и през декември месец вътрешните ОДО и външните ОДО. До края на годината ще трябва да приемем още два законодателни акта – и разчитаме на вашето тясно сътрудничество, за да можем да постигнем тази цел. Първият акт е за продължаването на режима за достъп в 12-те морски мили до 2 години, две допълнителни години до 2014 година. Така ще имаме време да приключим с преговорите по реформата на общата политика в областта на рибарството. Съветът може да постигне съгласие по това предложение и се надявам, че вие също ще е, следвате същата насока. Очакваме гласуването ви по този въпрос. Знам, че то ще се проведе в вашата комисия през октомври месец. Втория акт е свързан с е, е, това времените мерки да станат постоянни Говоря за временни мерки, които въжат от, ще, от шведското председателство, т.е. от края на 2009 година. Времето напредва и като съзо законодатели наистина имаме ограничено време. Все още не сме приели наша позиция, тъй като току-що сме получили предложението. Но въпреки това, ние напълно съзнаваме отговорността си и за това сме си пост... да публикуваме това предложение до края на годината. По тази причина разчитаме на вашата подкрепа. Сега във връзка с други предложения, а именно в областта на дългосрочните планове за управление. Смятаме, че това е най-трудната е, област в сътрудничеството си с вас установявам, господин председателю, дами и господа, че най-успешният момент в реформата е свързан именно с това, че се възприемат най-различни подходи – Във всички случаи, по всички висящи въпроси, ние ще проучим много внимателно вашите предложения, например за Балтийската сьомга, предложение, което вие сте гласували днес. Става въпрос за много важен план за управление за Балтийско море, особено ако разгледаме колко е затруднено положението с този запас. Освен това ще проследим с голям интерес изслушванията, които вие сте организирали, така че ще можем да чуем наистина структурни дебати от страна на експертите. Например, изслушването за Сафрида. Позициите на съвета са ви познати, защото те вече са били оповестявани. И така, ще приключа с това, че искаме да си сътрудничим много тясно, за да можем да напреднем по тези теми. Същото въжи за най-общо темата за приложение на Лисабонския договор. В тази връзка ще разгледаме хармонизацията на техническите мерки за Средиземно море. Това се проучва в момента и сме съвсем на начален етап. Трябва да видим дали нашите позиции могат да бъдат сближени. Готови сме да разгледаме заедно с вас начините, по които да постигнем съгласие на първо четене, ако е възможно. Това би било свидетелство за доброто сътрудничество между нас и би било изключително важно за една средиземноморска страна, като моята. Сега във връзка с усилията за риболов в открито море над треската, както и по въпроса за перките на колите, Съществуват три предложения. Три предложения, по които също бихме искали да вървим напред. Първото предложение е във връзка с управлението на усилията, риболовните усилия в открито море. Това предложение ще бъде представено на съвета през септември и министрите ще имат възможност да обменят становищата си. Този въпрос е свързан с самата философия, залегнала зад общия допустим улов. За това тази размяна на мнение ще е много важна за вземането на решения по ОДУ за риболов в открито е, море. Ще се радваме да чуем вашите позиции по този въпрос, но във всички случаи този въпрос вероятно ще се разглежда от ирландското председателство. Същото въжи за преразглеждането на риболовните усилия в плана, свързан с треската, за който Европейската комисия има намерение да представи изменения след лятната вакансия. Не мога за сега да направя коментар, преди да съм видял това предложение, но във всички случаи съм уверен, че ще бъде много е, интересно предложение. Тогава ще направим размяна на мнение на съвета през ноември. Риболовните усилия за треската ще са в дневния ред на съвета за ОДО и квотите през декември месец точно така, както остана и миналата година. Третото предложение, по което очакваме вашето становище с огромен интерес, е, е въпроса за перките на акулите. Знаете, че в общия подход съветът подкрепи предложението на Европейската комисия. Става въпрос за нещо, което доста мобилизира общественото мнение – Светът се променя и всички тези картини на акули с отрязани перки и, и, и нечовешки изображения на изхвърлени акули се е, предизвикват много отрицателно мнение. Така че ние споделяме това отрицателно становище по такива практики. Ще разчитаме на вашата подкрепа за да се постигне предложение за приемане на това предложение до края на годината. Сега по въпроса за външните въпроси. Ясно е, че се подписват споразумения за запаси, за които няма никакво е, регулиране. На първо място трябва да разгледаме въпроса за червения тон в рамките на мандата ни за ИКАТ. Надяваме се, че тази процедура няма да е толкова напрегната, колкото е, у и преди две години, но никога не можем да бъдем сигурни. През октомври месец съветите, е, министрите на своя съвет ще решат мерките, които ще трябва да бъдат представени в ИКАТ. През октомври месец също така е, трябва да се занимаем с трицоната, както и с а, треската, преди преговорите не с Норвегия. Освен това ще обменим мнение за запасите предмет на съвместно управление в Северно море. И съответните възможности за риболовни споразумения. Ще очакваме вашето одобрение за новия протокол с Гренландия. Ще ви изпратим искане в тази връзка през юли месец, след подписването на новия протокол. Връзка с Мавритания. И въпреки усилените преговори и въпреки, че протоколът изтича след по-малко от месец, перспективите за ново споразумение никак не са добри. Гарантирам ви, че ще посветим цялото необходимо време и ще положим всички възможни усилия и всички възможни средства, за да постигнем такова споразумение. Сега, за Марокко ще кажа, че все още е много рано. Ще трябва да изчакаме как ще се развият нещата. А за Гвинея Бисао ще трябва да изчакаме и да видим как как ще се развие политическата ситуация. Господин председател, моята държава е демокрация с дълга история и с, с дълбоко средиземноморски корени. Упражняването на председателството за нас е истинско предизвикателство. Темите са многобройни, и има много сериозни очаквания за реформа на общата политика в областта на риборството. Затова аз много се радвам, че ще си сътрудничим, за да можем да се справим с това предизвикателство и за да можем да предложим по-добро бъдеще на нашите рибари, на потребителите също и на нашите мори, морета и океани. Господин председател, ще приключа със следното. За мен не може да има председателство, което се упражнява от големи или от малки страни. А по-скоро има успешни и неуспешни председателства. Ние няма да спестим усилията си, за да може нашето председателство да бъде увенчано с успех. Благодаря ви за вниманието и съм на вашето разположение за отговори на всеки въпрос. Благодаря. Благодаря, господин министър. А сега нека да започнем, като изслушаме координаторите. Започваме с координатора на НП. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министър. Бихме желали да ви приветстваме в новата ви роля. Казвате, че няма големи и малки е, държави е, председателстващи Европейския съюз. Има такива, които имат успешни председателства, други с по-малко успешни председателства. Както беше казано, Кипър е малка държава, но пред нея има много задачи. Вие говорихте за Маре Ностром, за Средиземно море и като сицилианец и Средиземноморец, аз мога да ам, назова редица срещи, които вие споменахте, редица неща, които трябва да свършите в съвета. Мога да ви добавя още една-две задачки. Зная, че сте поели вече много ангажименти. А тези 6 месеца не са чак толкова много, за да се справите с всичко. Говорихте за Средиземно море. Имаме регламент от 2010 година, който ще може да бъде променен след като се а, а, приемат измененията, но две години по-късно трябва да се направи проследяване, един мониторинг, за да се види дали регламента успешно действа. Преразглеждането на регламента е в, в наш интерес, но ние очакваме е общата политика в областта на риболова да отразява промените и може би един регламент за Средиземно море би бил твърде полезен. И още нещо. Един друг проблем, с който се занимават всички председателства, именно териториалните води, защото това е много деликатен въпрос за всички средиземноморски страни, може би повече дори за вас, отколкото за някои други. Има едностранно а, дефинирани териториални води без а, обща дефиниция, без, без общо съгласие. Говорили сме с, с върховния представител госпожа а, Аштън и ако тя не може да се справи с този въпрос, а, ние не виждаме края на тези проблеми конфискували сме кораби. Имаме проблеми и с други страни, така че е необходимо да се постигне и политическо, и економическо решение. Това е въпрос, който може би и бъдещи председателства трябва да решат. Благодаря ви, добре дошли в Брюксел и съм сигурен, че ще има а, важни а, задачи, с които ще се занимаваме. Благодаря, господин министр. Радвам се, че се срещаме тук. Имали сме възможност да се срещаме в миналото. Искам да подчертая моето уважение за вас, защото наистина имам усещането, че вие сте ангажиран да се проведете истински диалог с вас. Вие говорихте и се срещнахте с нас още преди да поемете председателството. Съвсем накратко искам да се спра на най-важните според мен аспекти на основния регламент. Бих желала да чуя вашето мнение, защото това, което чух от съвета не ме убеди, особено последните решения, а по-специално а, максималния устойчив улов. Там се казва, там където това е възможно. За съжаление, в 2012 година не може да се, прие, да се прилагат правилата, защото две трети от запасите се, из, се експлуатират на базата на ОДО. Въпросът ми е откъде сте, са вашите данни? Можете ли да ни предоставите източника си? На мен ми се струва, че малко е прекалено да се дава на риболовците 6 години. Това а, мисля, че тази сигурност за 6 години е добра. Ще продължавате ли да работите по предложението на комисията? А сега по забраната за изхвърляне на оловена риба. Съвета предлага и казва, че забраната няма да бъде възможна в някои групи. Според нас тя е възможна. Просто риболовците трябва да получат средства, за да може да а, приспособят своите риболовни приспособления. Какво можете да кажете за свръхкапацитета? Чуваме от някои държави членки, че няма ли свръхкапацитет. Ние имаме различни числа. Какви числа използвате вие и, а, за изчисляване на свръхкапацитета и как може да го използваме? Един, една ключова дуна, дума, регионализацията. Аз мисля, че трябва да се засилят и да се подкрепят регионалните съвети. Е, мисля, че синдикатите трябва да имат право на съвместно вземане на решение. Това са петте ключови думи, които исках да ви предложа. И ако работим по тях, е, мисля, че ще можем да постигнем много. Благодаря. Господин Галагър има думата. Благодаря, господин председател. Подобно на колегите, бих желал и аз да приветствам добър, до, добре дошъл а, министъра който сподели с нас своите виждания. Това не е първата ни среща. Видяхме се в Страсбург. Знам, че имате напрегната програма която ще трябва да изпълните до края на 2012 година и ние бихме желали да работим съвместно, за да може да се постигне успешно изпълнение на програмата защото ако нещата не приключат до декември, последиците ще бъдат сериозни. Не, е, ние преди години и половина чухме, че трябва малко да отложим нещата, защото трябва да се вземат някакви технически мерки, но ако и сега се отложи, ще мине пак още години и половина. Има промени, които могат да бъдат приложени, те са реалистични, прагматични, така че всички ние, ако сме готови да водим преговори и да се надяваме, че няма да бъдете в неловко положение в края на годината. Естествено, становищата на парламента следва да бъдат отчетени И също така трябва да помислим за дългосрочните планове. В днешните времена на криза, кой може да отиде в банка и да е сигурен, че ще си осигури финансиране? Трябва да имаме дългосрочно управление на финансиране. Но не само това е причината а, необходимо е да се мисли за устойчив риболов. Проведохме срещи с представители на съвета, но вашето председателство се надяваме ще бъде а, ще бъде стимул за напредък. Ако не а, приключим успешно с плановете за управление до края на тази година, според мен ще сме се провалили. А, през декември 2009 година това беше първия доклад по време на нашия мандат и от тогава нищо. Съвета смята, че парламент е виновен, ние смятаме, че съвета е виновен. Ние, макар че сме критични към съвета, а, когато на триалога преди няколко седмици а, ние решихме, ние е, останахме с впечатлението, че може да се постигне напредък, ако риболова в е, страните е на устойчива основа. Ако не знаете данните сега, а, бихте ли проверили кога смятате, че ще може да има някакъв резултат? Колкото по-късно, кол- колкото по-скоро, толкова по-добре, за да може след това да бъде одобрено от парламента. Позволете ми, е, Естествено, аз не искам да ви давам съвет, но на... имаше заседание на съвета в Люксембург минали или по-миналия месец и се създаде впечатлението, че се вземат решения от съвета. Искам да напомня на а, колегите, че не съвета взема решения, а те дават препоръки. И министрите трябваше да ни кажат какви са окончателните решения, окончателни според тях но те са всичко друго, освен окончателни. И всички ние трябва да знаем и да спазваме Лисабонския договор, защото в крайна сметка ще става дума за съвместно вземане на решение. Това остави една горчивина а, у нас след това дълго нощно заседание с квоти и а, всякакви други трудни въпроси, които бяха обсъждани. Вие тогава не се изказахте. А, и в заключение регионализацията е важна и всичко трябва да а, бъде в контекста на Лисабонския договор. Тук а, а, ние говорим само за някои аспекти на а, общностните дела. А, Нещата първо трябва да се обсъждат на регионално равнище, след което да бъдат внесени тук в комисията или в пленарната зала. Искам да пожелая всичко най-добро на всички и да ви уверя, че ние ще бъдем разумни и реалистични при а, обсъжданията с вас, председателят. Благодаря ви. Ще ви помоля да сте малко по-кратки, за да има възможност да се зададат всички въпроси и хората и след това да чуем отговорите на господин министъра. Благодаря ви, господин председател. Много внимателно и слушах това, което се обясни за графика на работа. И вие казахте, че ще водите съвета в бъдещия общ подход по фонда за рибарство. Ние обаче не сме много доволни от общия подход на съвета по основния регламент и се притеснявам, ако като казвате, че държавите искат по-голяма гъвкавост. Това означава, че имат нужда от нови пари, свежи пари за обновяване, за нови кораби и така нататък. Аз бих призовала да не се тръгва отново по този път. Председателството не бива да го прави. При последната реформа 2002 година Европейския съюз реши, че няма да дава пари за нови кораби и скрапинг. Би трябвало сега да тръгнем по нов път и този път бъде свързан най-вече с подновяване на запасите. Защото ако успеем да възстановим 132-та търговски запаса, които се ловуват от европейските кораби, ние наистина ще увеличим броя на работните места – ще увеличим улова и ще отвоим доходите. Така всеки ще може да си купи нови кораби със собствени пари. И точно това в момента на економическа криза може да се очаква от нас като решение. Стана дума за свръхкапацитет, за свръхриболов. Мисля, че не бива да се използват за това парите. Парите трябва да се използват за научна дейност, за контрол, за селективни риболовни уреди, за възстановяване на запасите. И за това за мен е важно да знам какво е виждането на кипърското председателство за бъдещия фонд за рибарство и какви ще са насоките на съвета при общия подход. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Додс. Благодаря ви, господин председател. И аз, подобно на колегите, искам да приветствам господин министъра. Надявам се, че неговата работа ще бъде успешна. Вие, господин министър, идвате в един много важен момент – реформа на политиката за рибарство, други важни фактори. Всъщност доста от колегите ги споменаха вече, но аз ще се спра на три основни теми, които намирам за много важни. Първо, темата за регионализацията. Аз самата смятам, че реформата на политиката за рибарство трябва да даде като резултат реална регионализация регионализация. Повечето от рибарите, които представлявам, са много недоволни от подхода на Брюксел, от контрола на Брюксел, от ежедневното управление на тяхната работа. В крайна сметка това са хората, които си изкарват прехраната с риболов, те си познават най-добре региона и за това според мен трябва да намерим смислен начин на работа чрез регионален подход. Също така, мисля, че когато се върнете в съвета тази седмица, отново пред вас ще бъде повдигнат въпроса за скумрията и улова на скумрия от Исландия и Фаройските острови, който е прекомерен – това е отдавнашен проблем. Аз мисля, че парламентът и нашата комисия са ви дали достатъчно инструменти за съгласуване на санкции. И е крайно време съветът заедно с комисията да започне работа по това. През септември ще имаме нов кръг от преговори, но се оказваме на предишната позиция. Исландия, Фарерските острови си увеличават улова, междувременно запасът вече губи своята акредитативна позиция и сега говорим за свръхулов. Но ние като комисия не можем да предприемем повече от направеното до сега и за това разчитаме, че есента вие ще вземете мерки и в крайна сметка ще се приложат санкциите, които отдавна са договорени. След това искам да се спра на плановете за управление. Вие говорихте за тях и аз съм съгласна, че идеята за дългосрочни планове за управление е много разумна. Защото знаем какво се случва на Декемвринския съвет по риболов в съвета на министрите, договарянето на квотите между различните правителства. Не, така няма да се подобрят риболовните запаси. Така няма да се подобри и състоянието на риболовната индустрия – според мен единственият начин за работа е разработването именно на дългосрочни планове за управление. Проблемът е обаче, че сме стигнали до една задънена улица и тя се нарича привеждане в съответствие с Лисабонския договор. Това ни пречи да си свършим работата по плановете за управление. Мисля, че ние в парламента полагаме всички усилия да се стигне до конкретен резултат. Но ми се иска Кипърското председателство също да съдейства на парламента, да работи заедно с Европейския парламент и с съвета, за да се стигне до успешен край и наистина да имаме това привеждане в съответствие и съответно изработването на плановете за управление. Благодаря ви, госпожа Патрао. Благодаря ви. Нека и аз ви кажа добре дошли, господин министр. Освен това, ще ви поздравя с кипърското председателство. Накратко ще се спра на два въпроса, които ми се струват важни. Първо, очаквах да чуя много повече от вас за ключовите елементи на реформата на общата политика в областта на рибарството. И колегите ми повдигнаха същия въпрос. Това е най-важното за момента. Има и още нещо. Вие говорихте за реформата на опор, но аз се надявах, че ще ни кажете малко повече не само за вашата позиция по отношение на цялата реформа, а и позицията ви в частност по отношение на регионализацията. Така или иначе регионализацията е съкровенната надежда – на този отрасъл. И мисля, че може наистина да се допринесе много за бъдещето на риболовната дейност, именно ако регионализацията се отчете в по-голяма степен при управлението. Така ще избегнем и незаконния риболов, ще помогнем на проверките, които се правят и ще наложим добрите практики. И ясно е, че колкото по-отблизо се управляват нещата на регионално ниво, толкова по-добре. Е, вие също така засегнахте темата за споразумението с Марокко, казахте, че то е много сложно. Е да, но за мен то е много важно. Необходимо е да се знае какви очаквания можем да имаме, какъв ще е графика на развитие на това споразумение. И накрая един коментар по-скоро, не толкова въпрос. Перките на кулите. Вие споменахте тази срамна практика, тя е забранена в Европейския съюз още от 2003 година. Ние всички сме срещу махането на перките на колите, но ми се иска да чуем малко повече и по този въпрос. Благодаря, госпожа Катаеро, благодаря ви. Аз също искам да поздравя е, министъра Летрариес от името на испанските колеги. Искам да ви пожелая и успех с председателството. Много интересно беше да чуем вашите идеи и предложения. Освен това, Ние си даваме сметка, че това председателство е и предизвикателство за вас, защото проблемите са много. И като се има предвид и тяхното многообразие, очевидно не може да се работи по всичко. Но аз бих искала да задам два въпроса. Вие споменахте споразумението за риболовна дейност с Марокко. Очевидно е, че е, работата по него едва сега започва, но за Испания това е твърде късно. Защото споразумението е много важно за риболовната дейност, която извършваме на юг. Междувременно ние трябваше да дадем на скрап около 600 риболовни кораба и това се отрази много зле на някои от райони. Вече 7 месеца нашите кораби не могат да стигнат по-далеч заради споразумението с Марокко. Освен това не се отчитат и спогодбите с други региони – Моята молба от името на андалусийските рибари, като се има предвид безработицата и тежките мерки, които ни се наложиха, моята молба е наистина да положите всички усилия това споразумение с Марокко да се придвижи. Има и още нещо. Какво смятате вие за политиката за забраната на изхвърлянето на риба? Мислите ли, че срокът, който даде съвета за максимално допустимия улов е реалистичен? Какво би станало, ако се окаже, че средиземноморските държави не могат да реагират по същия начин, по който балтийските или атлантическите? Не бива към някой да има специално, преференциално отношение. В крайна сметка ние трябва да имаме едно общо широко разбиране за Европа. Европа е мозайка. В нея има огромно многообразие. И на рибари, и на кулинария, и на навици. Но нашата задача е да се борим за социално-економическо и екологично устойчиво развитие. Аз съм сигурна, че тази тема е важна и за вас. В крайна сметка ние искаме риболовната дейност да запазва екосистемата. За нас е важно уязвимите видове да не пострадат – и за това наистина се надявам, че реформирания пакет по общата политика в областта на рибарство с ваши усилия ще напредне. Благодаря ви, господин министър. Сега ще ви дадем думата за отговор. Πράγματι, Много ви благодаря. Наистина бяха повдигнати множество въпроси, но аз пък с удоволствие ще им отговоря. Първо бяха споменати териториалните води. Те притесняват няколко държави членки, най-вече тези в Средиземноморието, защото те имат проблеми с трети страни. Ние наистина Подкрепяме ролята на различните рибарски организации тук, но ми се струва, че проблемът няма как да се реши особено бързо. Комисията разглежда реформата на регламента, който урежда този въпрос. Беше зададен въпрос и за максимално допустимия улов. Откъде идват данните тук? Тези данни всъщност ги събира комисията. А що се отнася до свръхкапацитета? То това е въпрос, който ще се дообсъди в съвета. И ако има нещо ново, разбира се, аз ще ви държа в течение. Е, изхвърлянето на риба. Знаем, че държавите членки поеха ангажимента да го спрат постепенно. Може би в Средиземноморието наистина ситуацията е различна, ако сравняваме с Атлантика – Кипър, например, е в Средиземноморието, при нас имаме смесени запаси, така че наистина нашите обстоятелства са малко по-различни. Максималния устойчив улов. Тук позицията на съвета е, че ние трябва да го наложим със сигурност не по-късно от 2020 година. Иска ни се тези срокове да станат задължителни. Същевременно обаче трябва да се предвидят и преходни периоди. Няма как да не сме реалисти и трябва и реалистично да планираме, особено като се има предвид, че тези решения – имат своето економическо отражение. Споменахте и санкциите при скумрията. Всъщност, съветът е заявявал и преди, че иска да наложи такива санкции. Надявам се, че като одобрим предложението на комисията, тя съответно ще може да наложи санкции. Доста от делегатите споменаха многогодишните планове за управление, които ни се струват изключително важен инструмент за общата политика в областта на рибарството. Тези планове трябва да останат в основата на всякакви реформи на политиката. Също времено ще кажа, че съветът внимателно разгледа този въпрос, реши да изработи план за Сафрида, Атлантическия Сафрид – защото не искаме на европейско ниво да има микроуправление. Но в регламента ще отпадне текста за контролния механизъм. Принципно има широк консенсус, че трябва да се разработи политика – за запасите, която да включва по-активно различните заинтересовани групи и да бъде по-добре адаптирана към риболовните нужди. Също така си даваме сметка, че комисията трябва да налага по-малко технически изисквания, но очакваме с нетърпение да видим как ще се развива бъдещата политика за рибарство в частта си планиране и изпълнение възоснова на териториално специфични планове. Така или иначе, мерките трябва да отговарят на нуждите е, в областта рибарство на всеки отделен район – Необходимо е и да се насърчава активното участие на заинтересованите групи. Стана дума и за преструктурирането на риболовния флот. Съветът проведе размяна на мнение, все още няма окончателно становище. Струва ми се, че тук дебата трябва да продължи. Що се отнася до фонда за морско дело и рибарство, то на мен ми се струва, че тук подхода трябва да бъде балансиран. Ние трябва да гарантираме устойчивостта на самата професия, така че тя да осигурява едно достойно препитание. Това трябва да е целта на реформите – Стана дума също така и за позволения достъп за извършване на риболовна дейност. Тук наистина имаме различни мнения. Провежда се един по-общ хоризонтален дебат между съвета и парламента. Както казах, обаче председателството ще направи всичко по силите си, а, е, за да стигне до компромис. Преминавам към темата Марокко и съответно споразумението с Марокко. Съветът е наясно, че тук има правни проблеми, които трябва да се решат. Необходимо е да се приложи международното право. Така или иначе, мандатът за преговори беше прият през февруари 2012 година. Предварителните разговори между комисията и Марокко също вече се състояха, но все още не може да се говори за преговори в истинския смисъл на думата. Държавите членки с квалифицирано мнозинство решиха да прилагат временно съществуващия протокол, който отговаря на международното право. И накрая, две неща, на които искам да се спра. Реформата на общата политика в областта на рибарството и многогодишните планове за управление – това е приоритет номер едно на председателството. Отнасяме се много сериозно към тази тема и мога да ви уверя, че няма да пестим усилия, за да постигнем резултати. И още нещо, което съм казвал и преди, но въпреки това ще го повторя. На напълно отчитам и уважавам ролята на Европейския парламент, така както е заложена по Лисабонския договор. Европейският парламент има много важно участие. Вчера пред друга парламентарна комисия тук обясних, че промените, които се правят, са свързани с конкретни причини. Знаете, че гражданите искат Европа да бъде демократична и легитимна. Те искат да знаят кой взима решенията, а не да се казва някакви чиновници в брюкселските офиси. Благодаря ви, господин министър. Вратите на нашата комисия са винаги отворени за вас и очакваме да работим ползотворно през едните 6 месеца по време на кипърското председателство. Благодаря ви! Continuamos sin, sin más dilación. И така, да продължим без да се бавим по точка 11 с представяне на проучване за ролята на Китай в световното рибно стопанство. Имаше предложение да се представи това проучване, за да можем да получим добра представа за риболова в Китай, да разберем по-добре ролята на Китай. Имахме двойно, а, двойно намерение. Първоначалното време беше посещение на парламентарна делегация в Китай. Всъщност това посещение няма да се състои, вие знаете причините, но въпреки това е много интересно да получим този документ, да поработим по него и да получим една по-ясна представа по много от въпросите, свързани с една такава сила като Китай. Така че всички вие имате екземпляр от доклада. Той е разпространен на английски. Един от авторите, доктор Даниел Паули, е тук и той ще представи заключенията на това проучване с, за продължение на 15-20 минути. След това ще му зададем няколко въпроси. Господин Паули, имате думата и много ви благодаря за това, че дойдохте тук при нас днес след обед. Благодаря, господин председател, че въведохте това проучване. Аз не съм доктор Поли, всъщност. Той е там. Аз просто ще кажа само няколко встъпителни думи. Това проучване беше проведено от група, която се застои от доктор Поли, от университета, от, е, на Британска Колумбия в Ванкувър, заедно с една португалска компания Мегапешка и е, ние, Блоумайер и Санс, координирахме това начинание. Съвсем накратко, как организирахме изложението, ще кажем първо няколко думи за целите и методиката, след това основните констатации, накрая заключенията и препоръките. Съвсем накратко, целите е, са да предоставим една, един широк поглед е, за ролята на Китай в световното рибно стопанство. Споменаваме няколко интересни неща, например риболов ННН Смятаме, че без участието на Китай в такива парламентарни инициативи би било трудно да се очаква успех от подобни инициативи, като се има предвид а, а, размера на Китай. А, много е важно. А, ние сме разгледали морските, а, морския риболов. Не сме разгледали вътрешно, а, вътрешния риболов. А, го, не, сме разгл... не са включени, между другото, територии на Китай като Макао и Тайван – е, ние разглеждаме улова, флотите, внос и износ на риба и рибни продукти, дейности извън китайските териториални води. Накрая е, риболов е, не е не е деклариран и не е регулиран риболов. Сега ще дам думата на колегата Поли. Дами и господа, много ви благодаря. Основните констатации са пред вас. Китай а, дава завишени доклади на ФАО за а, морския си улов. Китай лови много по-малко риба. От друга страна, е, занижава онова, което лови извън китайските води. Оценяваме 4-5 милиона тона годишно, които се улавят е, от китайски съдове извън Китай. От тях около 10% са докладвани на ФАО. А китайската, а, китайските кораби обикновено имат а, китайски служители и китайски екипаж. Макар, че знамето, под което плават, може да бъде различно. Повечето от улова е от Африка на 3 милиона тона и от Азия 1 милион тона тона. Тази планина, която виждате, е вътрешния улов докладван от Китай. В 2001 година ние публикувахме едно проучване и виждаме, че стигаме до заключението, че това е абсурдно като стойности. Виждате един пик, в Русия и други държави около 80-та години. След това има намаляване, докато в Китай нещата не са реалистични. В Китай се лови 5-6 милиона тона в Китай. Но те доказват, те докладват толкова висок увол, улов, от порядъка на 13 милиона тона. След това има плато след 80-та година нататък. ФАО настоява Китай да, да даде реалистични данни и а, те малко занижиха данните, затова няма а, а, едно абсолютно плато. Освен това, Китай а, твърди, че лови риба и извън а, Южния, а, Южния Пасифик. А, твърде ниски стойности се цитират. Проведохме проучване и първоначално установихме къде оперира Китай. Говорим за Народна република Китай, а не Тайван. А, Червеното е, е, е ексклюзивната економическа зона, където работи Китай, жълтото е антарктическата зона. И можете да видите, че освен в Карибския басейн, Китай лови риба навсякъде в тропика и субтропика, във всички океани, с изключение на Северния Атлантически океан. А, тук е, е, Китай има много голяма флота и може да защити числата. Във всяка държава проведохме едно задълбочено проучване на всичко, до което се добрахме, статии във вестници, научни статии, уебсайтове, Имаме китайски учени в нашата научна група, петима от 15 научни работници. Проведохме проучване на всичко налично вероятния брой на корабите, изразени като средна стойност със стандартно отклонение за всяка страна установихме някакво число с стандартно отклонение за периода от 2000 та до 2011 години. След това за всеки кораб, за всеки вид весел, събрахме е, типичния улов за много целеви кораби. Вижда се също така процента за улова с изключение на тон и също така отделно за тон с осредняване и с стандартното отклонение. Умножихме броя на корабите за всяка държава по тези числа и виждаме, че нямаме едно число. Използвахме метод, който се е, е известен като метода Монте-Карло. Повтаря се 10 000 пъти, правят се числа с... правят се изчисления с този номер и вместо да се с този брой, с броя на корабите от Мозамбик умножава се 10 000 пъти. Това се прави за 8-те за 80-те страни, с които Китай търгува и това беше резултата. Бяха установени около 1000 кораба, които оперират в тези 80 държави. Всъщност това е по-низко число, отколкото признава Китай. Те признават 2000 кораба, но ние не можахме да решим този проблем, защото Китай притежава кораби, които работят, които плават в Корея, но това са а, като вътрешни операции и ние не можахме да използваме това число от 2000 кораби, затова предпочетохме консервативното изчисление от 1000 а, кораба. Тези кораби заедно с разпределението на улова за а, а, такъв тип вид кораби даде 4,6 милиона а, тона, от които 3,5 тона са в Африка. И а, стойността а, извън кораба на този обем е, а, 10, е, е, е 10 милиона долара милиарда долара. Всъщност се хваща уловът 10 е, или 20 пъти повече. Сега, нашия метод не дава възможност да се направи разликата между законен и незаконен улов. Китай може да има споразумение с различните страни, но вестниците и учените, работещи в тази страна, не знаят какво е естеството на тези договорености. А, някои от тях казват, че Китай а, а, може би а, лови незаконно. Това не може да се установи. Аз не мога да кажа. Има много неща, които не са осезаеми. Може да. А, се говори, например, за някакви стадиони или за нещо друго, но ние не можем да твърдим, че това е незаконен улов, защото, да кажем, не е бил докладван. За Африка 2 милиона и половина тона годишно не се отчитат. 5-6 хиляди тона 5 600 хиляди тона се съобщават, че са уловени от, от е, смесени предприятия с е, китайско участие, joint ventures. Също така не сме оценявали по-отделно какъв е улова в открито море и в ексклюзивните зони. В някои случаи те са законно но в открито море и незаконно в те зони или обратно и не, не може да се определи кой къде е. Следователно, тези числа са една догадка относно какъв би могъл да бъде китайският улов. Може да се очаква, че китайският посланник ще каже, че данните не са верни, но в Китай няма никакво изчисляване, изчисление на а, действителния им улов и аз подозирам, че те и не знаят какъв е. Другата част на нашия документ беше да видим какво говори Китай за себе си. Те казват, че имат около 3000 кораба, огромен капацитет на флотата и стратегия да намали капацитета на флотата си. Един начин за това е да ги изпраща в чужбина. Всъщност Китай а, има една странна при, а, политика а, местни а, кораби. А, плават и в открито море. Повечето от тези кораби изглеждат като купчи на ръждиво желязо, но те работят 365 дни в годината, по 24 часа на ден и те са една а, а, люта конкуренция, например, на други риболовци. Има допълнителни статистики на Китай. Китай също така внася риба. Част от рибата се внася и се реекспортира незаконно и не може да се прецени кое е законно и кое е незаконно. Също така в различните провинции, всяка от тези провинции може да се сравни с европейска държава по отношение на а, вноса и износа им. Но тук има оригинални а, изчисления, които обаче не идват от Китай. Ние сме ги взели предвид. Останалите статистики са китайски, но те би трябвало да се тълкуват доста, доста предпазливо. Китай Китай, е, знаете, че има една репутация. Те дори не могат да гарантират, че няма отрови в бебешките храни. За това имаше редица скандали във връзка с безопасността на храните. Китай прави всичко, което е по силите си, за да упражнява контрол, но а, остава външни фактори да преценят дали успява. Китай се характеризира с липса на прозрачност и в повечето държави а, е, има израз а, е, това ми звучи китайски, т.е. то е неразбираемо. А, е, например, в Ванкувър това е по-малко, по, не толкова голям проблем, защото там има значително китайско население. Има редица прего, а, а, редица препоръки. Всички държави на Европейския съюз би трябвало да настояват по всички поводи Китай да докладва своя улов. Китай не живее на друга планета и би било уместно, ако искаме да знаем какво се случва в Китай, да се създаде някаква а, някакво звено, което да се занимава с тези въпроси. Естествено, ще трябва хората да а, говорят и да четат а, а, китайски, защото в противен случай не може да се намери информация. И нашите връзки с трети страни са а, свързани с това, че ние трябва да ги научим да бъдат прозрачни. Защото в противен случай Европа не би могла а, да а, да изпревари Китай. Европа трябва да знае какво прави Китай. Връщаме се, да кажем, в периода, когато се опитвахме да влезем в кожата и да играем ролята на Съветския съюз. В интерес на всички е, нещата да бъдат по-прозрачни. Никой не знае а, как, каква е собствеността на корабите. Те понякога сменят флага, под който плават и по-често, отколкото аз и сменям бельото. В някои случаи може да се използва китайски кораб и китайски екипаж като критерий. Но в много случаи не може да се използва обаче този критерий. Едно друго, една друга препоръка е, е че незаконното незаконния риболов не би трябвало да бъде обект на научно изследване, а би трябвало да бъде преследван а, от наказателното право, за да се спрат незаконните операции. Това в общи думи е всичко. Много ви благодаря. Thank you very much indeed for that very interesting. Много благодаря за интересното изложение. Това е въпрос, по който ние работим от доста време в комисията по риболов. Очаквахме, че ще има а, посещение на Китай, но поради някои вътрешни проблеми в политбюрото в Пекин ни беше казано, че посещението се отменя. Надяваме се, че в някакъв момент ще отидем в Китай да проучим тези неща, въоръжени с вашия доклад. До този момент двама души искат думата, господин Ромева, след това Изабела Лавен. Благодаря много. Очевидно, а, искам да прочета целия доклад, защото би, има много неща, които искам да научи. Ще го направя максимално бързо. Но един общ въпрос. Сега знаем къде се улавя рибата и въпросът ми е Знаем ли къде се продава рибата и е, как може да се проследи, да кажем, ролята на китайските компании? До каква степен тази риба се появява в Европейския съюз? Нашето проучване не беше съсредоточено върху това. Моето впечатление обаче от това, което съм прочела, аз прочетох много, че около една трета от а, а, флотата на Китай в а, открито море се продава на местния пазар, две трети а, се продава на международния пазар, включително и а, риби и, да кажем, октоподи, които са важни. Една трета се връща в Китай. А, тези 2000 а, а, к, а, кораба, които видяхме, всъщност доставят рибата на кораби майки а, и тази риба след това вече се продава на тези три различни пазара. как се интегрира тази а, флотилия а, на Китай на, в открито море с другите кораби е нещо, което не знам. Госпожа Лавел. Благодаря ви. Благодаря за много интересното изложение. Всъщност има толкова много нови факти. Може би ще трябва да помисля малко, за да проумея всички тях достатъчно добре. Но първият ми въпрос е следния. Сигурно вие сте представили тази информация и пред самите китайци. Какъв беше техния официален отговор? На второ място, вие казахте, че САЩ имат над 2000 кораба, които ловуват извън Китай. Самите те обаче държат на цифрата 2000. Означава ли това, че те извършват по-голям риболов от това, което вие оценявате доста по-скромно? На трето място, вашето определение за китайски кораб е китайски екипаж. Но китайски екипаж може да пътува под чужд флаг. Означава ли това, че тогава улова се докладва за чуждия флаг. И се получава така, че на практика не се отчита като китайски. Мисля, че това беше основното. Ще започна отпред-назад. Или по-скоро отзад-напред. Първо, дефиницията, която ние използваме. Китайските кораби се определят като такива възоснова на екипажа, не на флага, най-вече заради тяхното специфично поведение. Има някои региони, като Южна Америка, където тези кораби се припознават по различен начин. Например, тайвански. Това се случва в Южните Кариби, например, където има известно покриване и не е ясно дали кораба е китайски или тайвански. Така ни се казва поне. Но аз не съм съгласен. Смятам, че нашата дефиниция е достатъчно добра. Китайските компании докладват националния си улов. Ние сме направили проверка само за Африка и така стигнахме до извода, че като национален улов се докладва по-малко от една десета от реалния. Може би това, което казах, че една трета се продава във вътрешния план на страната, не е достатъчно вярно, защото рибата трябва да се разтовари на суша, но ми се струва, че така или иначе 9 десети от този улов е неразрешен, нерегулиран, незаконен и дори докладите на ФАО показват, че нямаме покритие дори за тази заявена една десета, но и да приемем едната десета, девет десети са неразрешен риболов. Признавам си, казва оратора, че забравих първия ви въпрос, макар че знаех отговора. Каква беше официалната реакция на Китай? Това беше първият ми въпрос. Но имам още нещо по втория, защото той е важен – Китай е най-големия износител в световен план. Каква част от тази риба се лови в национален план и каква част идва от други видове износ? Аз до сега съм имал възможност само веднъж да представя проучването ни – е, в формат, при който присъстваха китайските колеги. Тяхната реакция е предвидима. Те казват не, не, не, изобщо не е така. И като ги питаме защо да не е така, не чуваме убедителен отговор. Всъщност, преди 10 години имах абсолютно същия опит. Тогава за първи път оповестихме доклад, в който се казваше, че е невъзможно толкова висок улов да бъде само национален. Но принципно в Китай, дори да има хора, които могат да ви кажат истината, те няма да го направят. или може да го направят в личен план, но това никога не се признава на политическо ниво. Винаги се казва не, не, не, изобщо няма такова нещо. А за свръхотчитането трябва да ви кажа, че на Фау му трябваха 6 до 7 години, за да стигне до данни, които показват, че улова е намалял. И той е намалял само с 13%. След това дали имаме реекспорт на риба – мисля, че една част от рибата наистина се реекспортира, една част сигурно влиза в Китай и след това отново се изнася като китайска риба. При бялата риба обаче може да имаме всякакви варианти да се смесва с риба от Русия, от Индонезия, тук не знаем. Señora García Hierro, tiene la palabra. Gracias. Госпожо Ехос, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, господин председател. В всички случаи искам да ви поздравя за проучването, не само за данните, които ни предоставяте, но и за подхода към това проучване. Наистина става въпрос за демократични условия в случая. Не винаги можем да имаме такава сила, когато трябва да преценяваме някои практики. Аз считам, че сме възприели известни търговски споразумения с Китай, които въжат от известно време. И те трябва да се наблюдават строго, защото ние искаме да спазим нашите е, условия. И точно в това е парадокса, защото се оказва, че не можем да проверим данните. Това, което много ме впечатли от казаното е, че китайците трябва да ни дадат реалните данни за реалния улов. Но тези данни откъде идват? Аз, например, искам проследяемост, искам реално етикетиране. Ето това предоставя достатъчно условия за хранителна безопасност може да се изисква това. И това също е средство да се борим срещу незаконния улов. Всъщност, отказват, отхвърлят се решенията на ФАО. Казвате ни, че могат да се предприемат санкции и дори наказателни мерки. Аз бих се съгласила в случая. Трудно ни е дори да се здобием с реалните данни. И затова ви задавам въпроса. Как според вас бихме могли да получим реалните данни? Защото ако става въпрос за наказателно право, то тогава няма да имаме свобода на действие и гъвкавост. Чух какво казвате за предприятията. На нашите ни е трудно да контролираме китайските предприятия. Много съм очудена, че Китай не разполага с такива контролни методи за прехвърлянето между предприятия. И накрая казвате, че би било важно да съществува някаква структура за постоянни изследвания. която да се занимава с събирането на реалните данни. В каква степен Европейската агенция по риболов може да послужи за създаването на такава структура? Съществува бюджет, който може да ни позволи чрез именно този център да разберем къде са корабите, но този бюджетен ред изчезна през 2012 година и не знам докъде се е стигнало с него за проекто бюджета за 2013 година във връзка с бюджетните съкръщения. Не знам дали бихте се съгласили с мен, ако кажем, че в крайна сметка китайското правителство се задоволява само с добри думи. Отговорът Принципно, аз трябва да кажа, че при проучвания от този вид трябва да се има предвид факта, че хората, които ги изготвят, правят всичко по силите си, за да ги изпълнят добре. Ние се опитваме да ангажираме Китай, но по принцип те няма да ни кажат това, което ние не сме успели да проучим – Бих казал, че ако съществува група от учени, които да познават много добре рибарската дейност и ако тази общност успее да установи достатъчно добър контакт с Китай, може би така или иначе тази група ще оцелее, защото никой не успорва нейните резултати. Трудно е да се успори и работата на Китай. Най-добрият пример тук е махането на перките на акулите. Преди 5 години се оказа, че тук няма никаква промяна. Сигурно сте чули, че преди около седмица Централния комитет на Китайската комунистическа партия е решил, че на официалните банкети на партията вече няма да се сервират перки от акули. И това е много хубаво, защото така не само ще намалее търсенето, но и освен това виждаме, че Китай осъзнава проблема. С други думи, когато ние настояваме да има прозрачност – да се играе по правилата. Когато настояваме на тези неща, Китай постепенно ще ги възприеме, ако ние правим същото, разбира се. В крайна сметка, това е бизнесът. Всички ние си делим една и съща планета, но, както казах, и самите ние трябва да даваме добър пример и да бъдем достатъчно компетентни в отношенията си с тях, което означава да сме добре запознати с дейността на Китай и да изхождаме от фактите. В това отношение представения документ е добър пример. А победата при перките от акули е нещо чудесно. Само преди пет години китайците ни казваха абсурд, такава ни е културата. Не можем без тези перки, ето, преди една седмица виждаме, че могат. Надявам се, че така ще се случи и по други въпроси, когато не отстъпваме. Благодаря ви, господин Кун. Благодаря, господин председател. Много благодаря, господин Поли, за този много интересен анализ. Това, което е интересно е, че вие настоявате за пряко сътрудничество с ФАО. Използвали сте данни от ФАО. 1,3 милиарда жители има в Китай това е развиваща се страна. Съществуват всички проблеми, свързани с изхранването на това население. Това е приоритет за тази държава и това е за нас е, една отправна точка. Сега във връзка с контрола за крайбрежните кораби, това е огромен труд. Вие знаете какви проблеми имаме в Европа с този риболов. Но така или иначе те са част от е, е, Международната морска организация, така че трябва да се види наистина какво става с риболова в открито море. Там все пак става въпрос за регистрирани данни. Съществуват тези регистри, имате автоматична система за регистриране на обемите, т.е. включително и за китайците, така че ето как могат да се съберат данни за мястото на риболова и вида риболов. Много е сложно да се приложи е, този подход. В открито море много държави не спазват международните споразумения – За някои видове кораби знаем много добре, че нещата са силно проблематични. Сега как стои въпроса с международния пазар? 8 милиона тона за европейците и още милиони за аквакултурите. Като погледнете частта на Китай, става въпрос за огромни суми. Но ние също внасяме от Китай. И как стои въпроса с сертификацията? Това също е много сериозен въпрос, който ще трябва да се реши. И когато става въпрос за качествен контрол, за съдържание на тежки метали, мисля, че ние самите не спазваме достатъчно строго критериите. Какво мислите за цялото това напрежение? Всичко това са дискусионни проблеми. Искам да кажа по този въпрос. Е, очевидно Европа не може да повлияе онова, което се случва в Китай. Те трябва да си решат проблемите. Това, което е интересно е, че те наричат е, всичко, което ловят извън ексклюзивната зона, улов в открито море, но те не го правят. И самото понятие е неправилно. Те го наричат ам, лов, риболов в открито море или далечен риболов, но те не го правят в открито море. Но това се прави е, в други държави. И подобно на дамата преди вас, вие говорихте за спазване на правилата. Те се ангажират, те са се ангажирали с международната общност едва от 20 на години. Те просто трябва да се научат да спазват правилата. Учат се до степента, до която им се противопоставят и до степента, до която им се дават положителни примери. Когато други държави също правят подобни неща, например, сменят знамето, под което плава кораба, те казват, ами и вие правите също. А, а тогава, когато Европа заеме ни високи позиции, тогава може да се а, привлекат и другите държави. А, при положение, че Китай не може да опази бебешките храни от отровни химикали, Проблемът е голям и не е изненадващо, че има риба, която не отговаря на стандартите за безопасност не постигаме това и а, от други страни. Например, от Танзания получихме риба, а, третирана с, с инсектициди. И аз мисля, че тук естествено не съм а, дошъл да ви проповядвам, но а, аз мисля, че Китай трябва да бъде третиран а, като всички останали страни, те очакват различно е, отношение към тях, претендират, че са различни, но ние трябва да използваме едни и същи стандарти навсякъде. И мисля, че това ще бъде довода, който ще бъде ефективен, тъй като е разумно те да бъдат третирани както а, е, другите. Ще бъда съвсем кратка. Благодаря ви. Сега наистина е, ни стана по-ясно положението. Казвате ни, че наистина трябва да продължим, включително и наказателно-правно, да преследваме незаконния улов. Когато китайският флот започне да, започне да лови незаконно, каква трябва да бъде конкретно санкцията? С каква честота можем да хванем китайците да упражняват такъв риболов? Говорите за някаква контролна структура, за да можем да подобрим този контрол на незаконния улов – Ние самите трябва да се борим срещу незаконния лов в нашите собствени води. Казвате ни, че китайците са в е, международната общност от 20 години реално. Колко време трябва да им дадем още на китайците, за да могат наистина да се научат да спазват правилата? Ако погледнете сега картата, Виждате Хавай. Но всъщност не става въпрос за Хавай, става въпрос за Америк... Съединените Американски щати. Какво правят там китайците? Какво се случва, когато те са там? Извинявайте, го започнах на немски. А, корабите се конфискуват, обикновено това се случва. Има обаче и а, не само китайските кораби го правят. А, има толкова много а, печалба а, от лова риболова в, в Антарктика а, и когато се а, в, се е, лови риба незаконно от няколко кораба, а, те, е, когато дойде морската полиция, те жертват един от тях. Аз в никакъв случай не е, оправдавам това, но това е. е много широко разпространена практика. Незаконният риболов се прави, е, се извършва там и от други държави. Това, което Европа трябва да направи, е да застане на висока позиция, висока морална позиция и само тогава може да се очаква, че и другите държави ще спазват правилата, защото ако а, ти се търкаляш в кълта, а, просто се присъединяваш към други в кълта. В Антарктика има много незаконен риболов. Китайците а, играят а, в голям мащаб играта на незаконния улов, но те не са започнали тази игра. Така че реформите, които е, трябва да се приемат, е, ще бъдат е, чрез е, държави, които ще могат да се защитят по-добре, при това не само срещу китайските злоупотреби, защото за нас е лесно някакси да посочваме с пръсти, да обвиняваме китайците. Китай е голяма страна и всичко, което те правят е в голям мащаб. Именно за това те имат такъв отпечатък, така да се каже. Но всъщност това, което те правят е много сходно на това, което правеше Япония и Тайван преди 20 години или дори може би Испания преди няколко години. Не, преди няколко години. Благодаря, господин Преседо. Благодаря, господин председател. Едно от заключенията на доклада е, че Китай може би е стигнал до горна граница на потребление на глава от населението. Горна граница на потреблението на глава от населението. Каква част от това потребление е свързана с рибата? Тоест, как, какъв е капацитетът на флота и още нещо. В Африка се установява, че 70% от улова е извън китайски води, но по силата на международни споразумения в рамките на ФАО – Всъщност няма споразумения с африкански държави, а споразумения с публични предприятия. Как стоят нещата там? Имайте предвид, че при статистиката за Китай имаме статистика на потреблението, статистика на морските храни. Китай е производител на две трети от аквакултурите е, в света. Те по никакъв начин, според мен, не зависят от рибата на други държави, за да се изхранят. Така или иначе, по-голямата част от морските храни в Китай идват от аквакултурите и това не са риби, това са миди, различни мекотели. За това просто не е вярно, когато ни се казва от страна на Китай, не, не всяка втора риба, която ядем, е от аквакултурите. Не, Голямата част си е от Китай. Още веднъж ще кажа. Корабите в чуждестранни е, води не са тези, които изхранват Китай. По-скоро става дума за търговски операции. Може би една трета от улова се разтоварва на местно ниво, може би една трета се продава по пазарите и само големите дълбоководни риби, които много се харесват в Китай, се консумират в Китай. Но така или иначе, аз не вярвам, когато ни се казва, че голямото потребление на риба в Китай просто зависи от вноса отвън. Има и още нещо. Аз споменах споразумението за достъп, чрез което Китай работи. Китай споменава тези споразумения, но ние не знаем какви са те. Може би споразуменията съществуват, но не знаем каква е тяхната форма. Не е изключено това да е само някаква размяна на писма между посолства, чрез които да се озаконява присъствието на китайците на място, но никой в страната на практика да не знае за това. Имайте предвид, че много от китайските дейности, имайте предвид, че аз дълго съм живял в Юго-Источна Азия, се извършва чрез китайски фамилии, които се установяват в страната развиват контакти с политическото ръководство и така се стига до съответните споразумения, които са почти частни по характер. Обикновено се компенсира чрез строежи на пътища, строежи на фабрики и по този начин имаме преки инвестиции, които са много по-големи от тези, които влизат в Европа. Това се харесва на съответните страни и в много от случаите става дума не непременно на, за незаконни практики, но така или иначе за тези практики не се знае. И когато китайците за една нощ унищожат всички мрежи на дребните рибари, обикновено никой не казва, че това са извършили точно те. Казва се, не, не, това са някакви незаконни рибари. Това със сигурност е проблем. А именно факта, че споразуменията, споменавани от Китай, са много неясни. Благодаря ви и сега господин Томас, последният изказващ се. Да. да, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря наистина за това много интересно изложение, за начина по който риболовът се организира в международен план или как би могъл да се организира, ако наистина не, не спрем това положение. Вие казахте, че ако китайските кораби, особено покрай Африка, не са непременно под китайски флаг, не би ли било това възможност именно за да, да се установи положение, че да речем кораб под африкански флаг, чрез взаимоотношения с Европа, да а, се възползва от определени възможности, от които няма да може да се възползва, ако е под китайски флаг. И има ли някакви други причини, поради които тези кораби не плават под такъв флаг? Второ, тази карта е много интересна и много обезпокоителна. Казахте, че Северен Атлантически океан е единствената зона, която е, е, не е предмет на тези практики. Как обяснявате това? Заповядайте, господин Поли, накратко. I'm not familiar. Самият аз не съм запознат в такава степен с международното право, за да обясня как трябва да се постъпи в конкретния случай. Не знам и какъв би бил резултата, ако държавите наистина се задължат да обвързват флага с кораба и съответно държавата, в която извършват риболов. Може би в този случай трябва да се помисли за някакво пристанищно споразумение, но самият аз не знам, както ви казах. И още нещо. Какъв беше въпросът ви? Да, за Северния Атлантик. Сега нека си зададем въпроса. Какво би станало, ако изведнъж се появят китайците и кажат Ами ето ни и нас, и ние ще извършваме риболов тук около Шотландия. Сигурно това ще доведе до доста проблеми. Обикновено Китай действа по друг начин. Китай предлага нещо на страната, в която иска да лови риба. До сега те не са направили предложение на Исландия, но това не е изключено, може да се случи. Така или иначе, вашето обяснение не ми се струва правдоподобно, но знам, че Китай може би не би извършвал риболов там. Така или иначе, при създаването на Европейския съюз си спомнете, че Норвегия не искаше да се присъедини за това, че някои страни ще могат да извършват риболов в нейни води. Ако Китай изведнъж реши да ловува във ваши води, вие сигурно ужасно ще се притесните. Всъщност, един китайски кораб – стигна до Суетския канал, показа се във Франция и това беше по първите страници на вестниците. Мисля, че дори военния флот на Франция се мобилизира. След това китайците се появиха около Мавритания и веднага имаше реакция. Не мисля, че има политик, който би дал разрешение на китайските кораби. Може би тук се крие причината. Но така или е а, китайците не ловат толкова тон, това го правят по-скоро тайванците. Струва ми се, че те ще се опитат да влязат в Карибите. Благодаря ви, господин Поли. Благодаря на всички е, работили по това проучване. Пункто del orden del día. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, todas las... И така преминаваме към общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, всички раздели. Става въпрос за доклад на господин Ривелини. На 16 юли е срока за внасяне на изменения, 17 часа. Сега докладчика ще ни представи установището си за общия бюджет, всички раздели. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Днес ви представям доклад, изготвен в три части. Първата част се отнася до обхвата на доклада. Втората част е проекто бюджета, изготвен от комисията, съответно с измененията, които трябва да бъдат внесени за някои бюджетни редове по рубрика е, Риболов и накрая вече ще говоря за пилотните проекти на комисията и тяхната оценка. Сега, във връзка с бюджета за 2013 година, като докладчик, ви предлагам някои идеи във връзка с бюджетните кредити, предвидени за рубрика Риболов. Нека да кажа, че най-общо казано съм съгласен с предложението на комисията, но моля да се увеличат бюджетните кредити за някои бюджетни редове, за да могат да бъдат хармонизирани те с бюджета от 2012 година. Защото изглежда, че предложението на Европейската комисия се вписва в рамките на контекста на економическата криза. Обаче е вярно, че става въпрос за е, края на програмния период и разбира се, че можем да разберем съкръщаването на кредите за някои бюджетните редове от рубрика 11, т.е. риболов, но за останалите бюджетни редове, например тези свързани с Агенцията за контрола на риболова или за съхраняването на морските ресурси, тези съкръщения изглеждат напълно неприемливо, защото удрят по е, отрасли като рибарството и морското дело. а това са стратегически важни отрасли за нашите територии и за нашите економики, както това определено, впрочем, в целите на стратегията Европа 2020. Освен това, този бюджет, представен от Европейската комисия, не отчита изобщо включването на още една крайбрежна държава, а именно Харватия – Следователно, абсолютно необходимо е да се поправи този бюджет, за да се осигури финансово равнище адекватно за тази държава членка и да се предвидят съответните бюджетни кредити за останалите държави членки. Измененията, които ви предлагам като докладчик, се отнасят до тези цифри именно на Европейската комисия. Според мен трябва да се увеличат също така и е, други бюджетни е, редове, като например 110401. Тук е, ни се предлагат 5 е, милиона и нещо за кредитите за плащания, което представлява съкръщение от над 15% спрямо бюджета от 2012 година. А за плащанията предлага над 4 милиона евро, което е съкръщение с 13,7% спрямо предишната година. Като си има предвид значението на дейностите по тези бюджетни редове, аз предлагам поетите е, задължения да бъдат на равнището на 2012 година. Що се отнася до е, плащанията, настоявам плащанията, то трябва да се направи прави увеличение с 16% спрямо предложението на комисията за да могат тези е, кредити за плащания да са равни на е, над 5 милиона евро. Сега, що се отнася до запазването на е, морските ресурси, т.е. 110701, тук комисията ни предлага съкръщение с 3,2% спрямо 2012 година за кредитите за плати задължения. Като цифрата е 46 милиона евро. Намаляват се с над 7% бюджетните кредити за плащания, т.е. от 38 милиона евро на 35 милиона евро. За този бюджетен ред също, като се има предвид значението и, мисля, че е необходимо не съкръщение, а увеличение с 4%, особено когато става въпрос за поети задължения спрямо 2012 година. И така ще стигнем до кредити за поети задължения на 41 милиона евро, а кредити за плащания 37 милиона евро. Сега във връзка с Европейската агенция за контрол на риболова, бюджетен ред 1108. Тук ни се предлага съкрещение с 0,4% спрямо предишната година за платите задължения и заплащанията. плащанията. А за 11.08.05.01 а именно административните разходи на агенцията, се предвижда финансиране от 7 милиона евро. А за платите задължения, които за предишната година бяха на 7 милиона и 700 хиляди. Комисията предлага сега намаляване с 0,4%. По ред 11080502, която отговаря за дейностите, предприятия от агенцията, комисията предвижда намаление с 4,2% кредите във връзка с поетите задължения, а пък за плащанията има съкръщение с 39%. По този начин цифрите са 2 милиона и 700 хиляди, намалени на милион и 600. 000. А тази агенция има много важно значение. Дейността е абсолютно необходима за рибарския отрасъл. Следователно, тези съкръщения ми изглеждат напълно неприемливи. Освен това, е, считам, че размерите на съкръщенията са скандални. Затова аз предлагам други цифри. Например, заплащанията по първия ред. Всъщност предлагам идентични, е, идентични суми и за поетите задължения и за плащанията. Във всеки случай трябва някаква последователност. Много трудно можем да разберем подобни съкрещения. Секретарията ще ви представи съответните таблици с точните цифри, за да можете да ги разгледате малко по-точно. Тези таблици получих съвсем наскоро. Сега нека да приключа с пилотните проекти. За съжаление, само един пилотен проект е получил оценка А, което означава, че може да бъде незабавно изпълнен от комисията. Този проект се нарича Пазачи на морето. Всички от тези, които искат да работят по него, разбира се, могат да се свържат с а, а, моя офис. А що се отнася до останалите пилотни проекти, всички са получили отрицателно становище от комисията, с изключение на един, а именно този на Ферейра за публична застраховка в рибарския отрасъл. Става въпрос за проект с оценка Б и съответно той може да бъде преразгледан. Секретарията в нашата комисия след нашето заседание ще може да ви изпрати е, електронно съобщение, така че да представи, да ви се представят официалните е, пилотни проекти под формата на изменения в бюджета. Както каза господин председателя, крайният срок за внасянето на изменения в моя доклад за проектостановище. Понеделник 16 юли, 17 часа. Благодаря ви. Благодаря, господин Ривелини. Заповядайте, госпожо Фрага. Сеньор Ривелини, благодаря ви. Благодаря и на вас, господин Либелин. Искам да задам някои въпроси на докладчика защото комисията трябва да даде своите отговори на тези въпроси. Първо, погледнете бюджетен ред 11020103 за обсерваторията. Там имаме намаление. Нещо, което ме очудва, защото аз смятах, че не бива да се правят толкова големи съкръщения. В крайна сметка ние бяхме доволни от работата. След това имаме 11.03.03 подготвителната работа при организациите. Тук виждам 23,3% намаление – Иначе зоните остават същите. И нищо не се е променило, кой знае колко много. Така че си задавам въпроса, защо имаме толкова голямо съкръщение. Иначе съм съгласен с казаното от докладчика по 11.04 за управлението. Наистина тук решението е необяснимо. Ние имаме много добро изпълнение на бюджетния ред. Така че наистина не разбирам какви са основанията за тази промяна. Тази сутрин директора на Агенцията за контрол обясни, че имат нужда от увеличение на бюджета, поне с половин милиарда евро. Имам и друг въпрос към докладчика. Нямаме окончателните цифри в проекто бюджета. След първо четене по-скоро имаме едни горе-долу съгласувани цифри от Корепер – от които се разбира, че много от бюджетните редове при рибарството ще имат намаления. Точно тези, които са свързани с общата политика в областта на рибарството. Бих искала обаче да ми се обясни какво точно ще се случи преди първото четене. Предполагам, че докладчикът ще изготви предварителен проект преди да вземем решение. Господин Джонсън, благодаря ви, господин председател. Ще се спра на отделните направени бележки, ще отговоря и на въпросите, но преди да отговоря по проекто становището, представено пред комисията, нека поясня няколко неща. Първо, в проекто становището докладчика говори за Харватия в параграф 2. Самият аз мога да потвърдя, че наистина комисията ще направи изменение в бюджета за 2013 година в разумен срок. Харватия ще се присъедини средата на 2013 година, затова е твърде рано да правим предложения. Нека ви напомня, че само миналата седмица комисията прие предложение за изменение на нашето предложение за многогодишната финансова рамка 2014 до 2020 година, за да се отчете присъединяването на Харватия. В третия параграф на становището се говори за намаляване с 2,7% за морско дело и рибарство – като изключим административните разходи, имаме всъщност разлика от 1,5% за 12 до 13 година. Съответно 980 милиона евро предложени за 2013 година. Ако имате предвид и начина на финансирането на политиката за морско дело и рибарство и бюджета за 2012 и 2013 година, като се изключи бюджета за морско дело от единия бюджет, то тогава ще видим, че бюджетите 2012-2013 година са тъждествени. След това за бюджетните кредити за плащания, нека ви напомня, че при оперативните разходи увеличението не е 3,1, а 3,7%. Сега ще премина към конкретните зададени въпроси. Бюджетът, който предлагаме, е съставен при доста трудни обстоятелства, разбира се. Но има известно неразбиране за намаленията по някои бюджетни редове, например Агенцията за контрол. Всъщност ресурса съгласно нашето предложение. За тази агенция през 2013 година е същият като ресурсът, който се предостави на контролната агенция за 2012 година. Това не се вижда, ако просто погледнете цифрите. Защото, като всички други агенции, агенцията за контрол на рибарството има неизразходван ресурс от минали години – нещо, което отчитаме като странични приходи. Ние сме отчели това в бюджета за 2013 година. Политиката на комисията при всички агенции от този вид е, че ресурсите за 2013 година трябва да са същите като тези за 2012 година. и агенцията ще разполага с 9 милиона 216 хиляди евро 2013 година, точно толкова колкото за 2012. Бяха зададени въпроси и по главата за управление и информация. Наистина за 2013 година сме предвидили по-ограничен ресурс – но предполагам, че през 2012 година няма да се изчерпят всички бюджетни кредити по най-различни причини. Основната е свързана с това, че кампанията по разяснение на опор беше проведена основно миналата година. Тази година имаме една по-скромна кампания за реформата, нещо, което е, отговаря на съответния момент в законодателната процедура. 2013 година предвиждаме информационни дейности в същия обем. Може би в хода на реформата някои от дейностите, финансирани по този бюджетен ред, няма вече да бъдат финансирани. Имам предвид конкретно сдруженията на членове, които участват в АКФА. Тук комисията предвижда различен механизъм за консултации. Така че сигурно финансирането ще е ненужно. Това беше по бюджетните по бюджетните задължения. При бюджет, бюджетните кредити трябва да внимаваме. Аз не би ги нарекал плащания, защото това, което държавите членки внасят в европейския бюджет, е това, което ние им плащаме всяка година. Така че ние анализираме задълженията, които са поети, поети и за 2013 година и съответно предлагаме бюджетни кредити за плащания, които да ги покрият. След това необходимостта да се увеличат бюджетните задължения в главата по опазването. Сумата, която предлагаме за 2013 година, изхождаше от това, което ни се струваше разумно възоснова на досегашното изпълнение. Това е сума, която е съставена въз основа на съществуващи и бъдещи бюджетни задължения. И сега по международната глава и въпросът за регионалните рибарски организации. Сумите, за които говорим тук, трябва да покрият подготвителната работа на тези организации, както и доброволните вноски. С други думи, ако искаме да платим по проект, който отива по-далеч от това, което се покрива от членския внос, ние го отразяваме в бюджетния ред. С други думи, изчислението е направено, като се има предвид, че ние трябва да знаем какво ни трябва за подготвителната работа и какви дейности бихме искали да се осъществят. При пилотните проекти докладчикът правилно е отразил ситуацията. Не всички пилотни проекти се покриват от съществуващата законодателна база и а, някои от тях могат наистина да бъдат включени. Господин Ферейра и неговия проект, ние сме го обозначили с буквата Б, което означава, че би могло този проект да се придвижи напред след допълнителна работа и анализ. Стана дума и за обсерваторията. Госпожа Фраге каза, че тук имаме намаляване на бюджетния кредит. Това не е вярно. Обсерваторията през 2012 година имаше бюджет като разпределение от 500 000 евро, а сега предлагаме 750 000 евро за 2013 година, защото искаме да се запазят постигнатите до сега резултати при пилотните проекти, и да се премине към пълноценно функциониране на агенцията в контекста на Фонда за морско дело и рибарство. И веднага, щом агенцията заработи пълноценно, ще получи и по-голямо финансиране. Накрая нека кажа докъде сме стигнали с процедурата в съвета. Госпожа Враге посочи, че имаме цифрите подкрепени в Корепер. Аз не вярвам те да се променят до 26 юли, когато съветът ще приеме бюджета си. Но ще обърна внимание на някои от стойностите, които ни притесняват и мисля, че трябва да притеснят и вашата комисия. Имаме намаления в бюджетните кредити за плащания, съществени намаления при фонда за рибарство 13 милиона и при конвергенцията и 5 милиона при неконвергенцията. Ние сме били много внимателни при бюджетните кредити и при другите бюджетни редове не по-малко внимателни и в този случай. И за това ми се струва, че ако по глава 1106 се направи съкръщение от 35 милиона евро, ще е много трудно да се изпълнят задълженията. Накрая ще се спра на намалението, което се предлага за Агенцията за контрол в областта на рибарството. Предлага се хоризонтално процентово намаление за всички агенции. Това за съответната агенция означава намаление на бюджета с 73 000 евро. Това са цифри, които ще се включат в одобрената позиция на съвета по бюджета на 26 юли. Благодаря, госпожа Фрага. Е, госпожа Фраг, е, иска да зададе въпрос. Искам само да коментирам. По въпроса за агенцията за контрол, мисля, че намаляване с 1% е приемливо, но ако агенцията е, получи нови задачи, както беше казано тази сутрин, това не е възможно без свежи пари, така че тези нови проекти, които са доста интересни, няма да бъдат изпълнявани, защото няма, ако няма допълнителен половин милион евро, те няма да могат да го направят. Да, наистина има а, общо намаляване на финансирането с 1%, но, например, 11.03.03 за нови международни рибарски институции. И тук има е, някакво намаление. Комисията може да каже защо. И трябва да каже защо. Е, комисията може да каже, че няма да изпраща наблюдатели в една или друга е, международна организация. Числата са различни в сравнение с числата през миналата година. И ако четете различните коментари, свързани с основните международни органи, в които комисията има статут на наблюдател, няма особена промяна. Защо е направено това? А за управлението, например, Европейския парламент е, всички ние сме изправени пред реформата, общата реформа в рибарството. И аз не мисля, че е приемливо да има намаление точно в този на ред, тъй като имаме толкова много неща, които да правим, например регионалните съвети и така нататък. Подкрепям докладчика че а, този бюджетен ред би следвало да бъде финансиран поне на нивото на миналата година. Във връзка с агенциите за контрол, аз наистина не разбирам предложението на комисията, защото тази сутрин ни беше казано, че ако не получат а, още половин милион евро, а, техните дейности няма да могат да бъдат извършени. Господин Ривелини също трябва да се изкаже. В 6.30 трябва да приключим. Господин Томас. Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя докладчика, който подчертава липсата на амбиция в продължението на комисията. От тази гледна точка, като първа бележка, искам да подкрепя нашата колега госпожа Фрага. По въпроса за контрола, нито една мярка няма да може да бъде въведена достатъчно добре без адекватно финансиране. Същото е и за политиките и съответно е, с фондовете. Чухме тази сутрин, че тези фондове не са достатъчни. Е, наистина става въпрос за катастрофално положение. Същото е и по въпроса за управлението. Оказа се, впрочем, министърът, който представлява председателството на съвета, говори за приоритетите и наистина приоритет са многогодишните планове за управление. И като знаем колко е важна, важна регионализацията в случая за въвеждането им, това може да е допълнителен довод. Сега, нека да поговорим също така за освоемостта много често през последните години е, процентите на освояване наистина бяха поставени под въпрос, защото съфинансирането от страна на държавите членки беше задължително. Това наистина е проблема. Мисля съответно, че е, имаше известна неадекватност във връзка с това, което е наистина необходимо и е, онова, което се изискваше като допустимо. За това ми се иска наистина да бъдем предпазливи и да ви обърна внимание, че е, бюджетът, който се предвижда за 2013 година, всъщност е слаб. И вместо да хармонизираме нещата на следващата рамкова програма, е абсолютно необходимо в случая да говорим за сумите от 2013, а не за цяло, целият програмен период. Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с казаното от госпожа Фрага. Наистина положението е скандално. Знаем, че ни е необходима реформа, защото имаме свръхкапацитет, имаме свръхриболов. Не знам как бихме могли да обясним на хората. Ако погледнем бюджета и виждаме как той е урязан, започвайки с, ам, урязване на бюджета в сферата на контрола върху риболова. Как бихме могли да го обясним това в, на риболовния сектор? Как може да а, им обясним, че искаме повече от тях, а намаляваме наличните средства? Същия фарс се наблюдава и в Комисията по селско стопанство. Казва, да, трябва да се спестяват пари, но има две основни програми, по които се работи. Благодаря, господин председател. Искам само да подкрепя казаното от госпожа Фрага. Във връзка с бъдещия фонд по морско дело и рибарство, аз предложих наистина да се отделят повече средства за агенцията по контрол и изобщо за всичко свързано с проверките. Това е накратко. Благодаря. Благодаря. Щеше ми се всички да бяха толкова кратки и ясни. Комисията, искате ли да вземете думата? Имате възможност. Искам само да кажа, че да, наистина, ние сме в бюджетна процедура. Това е предложението на комисията и сега нещата отиват в ръцете на бюджетните органи. Аз оценявам когато бюджет остане статичен и така става, но това не се приветства от отделните държави. Но нека да разберем, това е а, бюджет от приблизително милиард евро. А, това са много пари, много внимателно сме огледали нещата, разгледали сме как се работило в миналото, знаем, че има недостатъчно е работа. Ние трябва да отчитаме всичко това в комисията, когато правим нашите предложения. Господин Ревелин, искахте ли вие да кажете нещо? Благодаря, господин председател. Искам нещо съвсем набързо да добавя. Искам първо да благодаря на колегите за това, че подкрепиха моето проекто становище. Чухме изказвания на колеги, принадлежащи към различни политически групи, които смятат, че трябва да се протестира срещу предложените съкръщения в бюджета от комисията. В общи линии комисията подкрепя обаче това, което ние искаме и в общи линии и общите бюджетни редове. И би е, било добре да има едни е, добри бюджети. Просто трябва малко да си поиграем с числата. 2 и 2 е 4 в крайна сметка и не може да бъде друго. И комисията ще трябва, както казах някои колеги днес, някои от бюджетните редове са много положителни с резултатите, които се очакват в сферата на риболова в 2013 година. Приветствам казаното от госпожа Крава, че аз трябва много внимателно да следя дали съвета няма да се опита да подпъхне някакви числа. Мисля, че имаме общи намерения и се надяваме, че всички изменения ще бъдат внесени на, до, до срока. Значи срока е 16 юли, 5 часа след обед. Нашата комисия и а, Нейните членове могат да внесат промени до 6 септември, а политическите групи а, трябва да го направят до 13 септември. И така, имаме малко време за да можем окончателно да формулираме нашата позиция. Сега можем да преминем към следващата точка на дневния ред, 13-та, установяване на Хоризонт 2020 година, рамковата програма за научни изследвани и иновации, докладчик господин Кадек ще, бъде, ще го замести. Да, господин председател, действително господин Сокалас остана в Гърция, защото е болен и затова ме помоли аз да го заместя за представянето на това проекто становище и евентуално да събера вашите бележки. Става въпрос за рамковата програма за научните изследвания и иновации Хоризонт 2020 година, т.е. Е, периода 2014-2020. Това е становище към е, комисията ИТРЕ, която е водеща комисия даде ми текст, който аз ще ви представя. С потребление от 12 милиона тона рибни продукти. Просто припомням, че Европейския съюз е един от първите пазари в света, като обаче не може да отговори адекватно на необходимостта от вътрешно потребление, защото знаете, че внасяме 70% от това, което потребяваме. Изисква се високо равнище на изследвания на морето, за да можем по-добре да опазим морската среда и да постигнем устойчив риболов, като се опазват, разбира се, и социално-економическите аспекти на крайбрежните зони. Както се знае, повече от 70% от морската среда остава непозната. Това е, в това именно е значението на морските изследвания. Трябват ни надежни данни и разбира се, липсата на познания пречи на по-добрата политика трябва да се отчетат всички социално-економически потребности, включително и потребностите е, от опазване на екон, околната среда. Трябва и по-тясно сътрудничество с, с структурните фондове, защото само това може да е, доведе до положителен резултат и трябват по-целеви е, дейности, по-тесни връзки с регионалната политика, и по този начин е, регионите да участват е, по-успешно за решаване на предизвикателствата на нашия модерен свят. Трябва допълняемост на дейностите в рамките на Хоризонт 2020 година с е, финансиране на тези дейности, което да не се дублира от различните фондове подкрепата на, на морската наука и възможностите, които трябва да се предоставят на учените, са много важни. Трябват насърчения за регионите, за да могат те да станат по-конкурентно способни. Сега във връзка с бюджета. Целта на морската наука трябва да бъде продуктивни морета и устойчив риболов, устойчиво производство на рибни продукти и на аквакултура. Без достатъчно финансиране потенциалът на, на науката и на технологиите съответно няма да може да бъде експлуатиран. Ние призоваваме Европейския съюз да създаде специфичен бюджетен ред за а, хоризонтални дейности, за да се развият взаимните връзки между дейностите по морската среда и всички обществени аспекти. Само така можем дългосрочно да се решат е, нещата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Кадек. Има ли желащи да вземат думата? Някой от комисията, може би? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа, че много високо ценя възможност. Кажа няколко думи по вашето проекто становище и предложените изменения. Позволете ми да започна да кажа и да напомня, тъй като ние преди сме говорили по този въпрос, да ви напомня, че новата програма Хоризонт 2020 година е предназначена да повиши знанието за взаимодействието между риболовните стопанства и морската среда. Ще засилим социо, социоекономическите условия на морските общности. Би трябвало да получим по-надежни данни за устойчивото управление на рибните стопанства. Комисията най-вече предлага повишаване на бюджета във връзка с, с рамкова програма 7 и предизвикателството е двойно в сравнение с рамкова програма 7. Ние планираме да разгледаме интердисциплинарни аспекти, по-ефективно отколкото преди и да надградим над придобития опит. Имаме големи правомащия за нововъведение в отрасъл, най-вече в малките и средни предприятия. Естествено, фокусирайки вниманието върху приложни научни изследвания и други аспекти на иновациите, например насърчаване на прилагането на резултатите от научните изследвания. Определено се надяваме, че ще можем да създадем по-голяма синергия при използването на фондовете работи в много тясно сътрудничество между генералните ни дирекции, за да може да се постигне взаимодопълняемостта и по-добра синергия. Естествено, научните изследвания ни насърчават чрез мобилността на учените, повишава се обучението и квалификацията в целия отрасъл. Съвсем набързо да коментирам измененията по същество в общи линии. Мисля, че комисията ще може да приветства засилването и акцента, който се поставя върху рибните стопанства, аквакултурата, биоекологията. Трябва да знаете, че и ние имаме някои потенциални резерви по отношение на някои от вашите изменения. Не знам дали искате да се впусна в подробности по тях. Някои от тях са свързани, например, с промяната на заглавието. Това може да се окаже доста ограничаващо, тъй като ние искахме да разглеждаме също така и морските биотехнологии. Също така по отношение на нивото на финансиране, за да може то да бъде потенци... съизмеримо с, с източниците на храна. Тук всъщност трябва да бъдем по-практични. Не става дума само за храни, става дума и за гори и много други фактори. И мисля, че всъщност трябва да има увеличение в бъдеще. Събирането на данни не е част от проекти, от научната дейност, това би трябвало да бъде подкрепено от фондовете в риболовния сектор. Наистина, ние трябва да търсим начини за насърчаване на общо валидните аспекти, не само в сферата на риболова и аквакултурата би трябвало да се вър... свърже с енергетиката, с транспорта, с екологията. Натрупали сме много информация за, за океаните, нови данни бяха публикувани вчера и имаме натрупан опит, който може да развием по-нататък. Впечатлението е, че може да се работи още по- следващите дейности, така че вие всъщност разбирате, че председател... предложението на председателството определено не включва тези общо валидни аспекти в основния текст, но сега това се включва в нашия документ. Имаме всички необходими възможности, за да стане това факт в бъдеще. Благодаря. Съвсем накратко. Исках да кажа, че има въпрос, той може би към господин Цукалас и неговите изменения – промяната на думите океан и морски изследвания. Аз чета от шведския превод. В моя случай и мога да ви цитирам съответните шведски думи. Това е изменение четвърто. Например, където човек остава с впечатлението, че е, се говори единствено за риболова и аквакултурите. Ами аз мога да ви кажа испанския термин, но се загуби превода от испански. Заповядайте, може да продължите, казва председателят. И тъй, аз говорих за изменение четвърто. Господин Цукалас е заменил фразата морски ресурс с продуктивен риболов и аквакултури, но мисля, че това корено променя смисъла. И за това въпросът ми беше каква е причината за тази промяна. Какво е било неговото намерение? Грация, сеньора Фрага. Благодаря ви, госпожа Фрага. Всъщност имам въпрос към комисията. Не знам дали добре разбрах точно какво ни казаха. Вероятно вече съм и изморена. Комисията каза, че приложната наука в областта на рибарството не е отразена в този чудесен документ. Но може би бъркам и може би изобщо не съм разбрала. Защото ако наистина е така, честно казано, тази рамкова програма може да си я задържите, защото тогава изобщо няма да послужи за рибарството. Много благодаря, госпожо е, Фрага. Госпожа Будурс. Искам да кажа абсолютно същото. Защо говорим за такъв вид наука тук. Ние имаме толкова много пропуски в областта на познанията, на научните познания, че трябва да наистина да си послужим с тази програма. Благодаря. Комисията. Благодаря ви. Аз всъщност обясних, че приложните изследвания ще бъдат обхващани и ще бъдат обхващани все повече в бъдещите финансови пакети до 2020 година ние ще можем да включим както фундаменталната наука, така и приложните изследвания, а и комерциализацията, където има обещаващи резултати. Затова приложните изследвания попадат в Хоризонт 2020, а има връзка с Фонда за морско дело и рибарство, защото би трябвало да се разработят политики за прилагането на научните резултати, където това е необходимо. Господин Кадек. Първо искам да отговоря на Изабела. Тоест, бих искал да отговоря, че не мога да й отговоря. Ще предам на господин Цукалас бележката ти във връзка с изменение 4. Все пак да кажа, че аз поделям мнението на всички останали колеги. Е, становището наистина е впечатляващо. Сега ще има дата за внасяне на изменения. Господин председателя ще ни даде този срок. Е, това е, уважаеми колеги, ще предам на нашия колега Цукалас. И така, председателят ви съобщава срокът 16 юли на обяд. Това е крайният срок за внасяне на изменения. Много тежи работата цял ден, така. Мисля, че наистина са ни натоварени дните. Аз искам да знам, спешно ли или не е спешно, защото в крайна сметка съсредоточихме всичко през последните два работни дни и ще ни стане много. Lo podríamos pasar a, a finales de julio. В такъв случай, може би, можем да отложим до края на месец юли. Така или иначе ще се гласува в комисията през септември, а в ИТРЕ на 9 октомври. Ако се съоточим всичко в двата ни между 16 и 18 юли, наистина ще е трудно. Така че, ако сте съгласни, нека да отложим максимално нещата до края на юли. Ще ви съобщим допълнително датата и разбира се, ще уведомим докладчика. Съгласни ли сте? Добре. Следващата точка, 14-та точка, възможности за риболов и финансовите спогодби между Европейската общност и Дания и Гренландия. По принцип, какво е предвидено? Предвидено е искането да се изпрати в края на месец юли и след това ще чуем комисията. На последното заседание не можахме да чуем комисията и затова давам веднага думата на комисията. Да, благодаря, господин председателю. Във връзка с този нов е, парафиран протокол през февруари месец, ще се огранича до основния момент в протокола, като започна с това, че ще подчертая основните разлики между този протокол с Гренландия и останалите риболовни споразумения, именно риболовни протоколи с а, страните. Че първата разлика е, че в този протокол с Гренландия всяка година договаряме равнищата на възможностите за риболов. Това става възоснова на годишния научен доклад, който се подготвя от научния съвет и ЦЕС и това представлява нашата основа за оценката на риболовното усилие и риболовните възможности за всяко едно рибно стопанство. Ето това е първата разлика. Втората разлика е особена, защото една част от възможностите за риболов, които се предвиждат в този протокол, се разменя с Норвегия в рамките на двустранните отношения между Европейския съюз и Норвегия. Тази размяна се извършва годишно. И за това е много важно Европейския съюз да разполага с възможности за риболов, които да могат да се използват в рамките на тази годишна размяна. Трета особеност, също много важна, е, че този протокол с Гренландия се вписва в много по-широка рамка, обхващаща общото споразумение за партньорство между Европейския съюз и Гренландия. Този протокол представлява един от двата елемента от това общо двустранно отношение, което съществува между Гренландия и Европейския съюз. Ето това бяха трите особености – сега, във връзка с новия протокол, който бе парафиран през февруари месец, бих уточнил, че става въпрос за тригодишен протокол. Основните страни, които ще се възползват от възможностите за риболов са Дания, Естония, Литва, Латвия, Полша, Германия, Великобритания, Ирландия, Франция, Испания и Португалия. Така че доста широка палитра от държави членки, които ще могат да се възползват от тези възможности за риболов. Това също трябва да бъде отчетено в общата положителна оценка на този протокол. Сега на равнище възможности за риболов. Ние имаме достъп. Ние всъщност насочихме нашите преговори върху основните видове а именно запасите, за които може да има устойчив риболов. Т.е. заплашените запаси бяха съкратени. Наистина аспекта устойчивост бе е, основен. Знаете, че е, в рамките на е, текущите преговори за бъдещата реформа, нашия комисар обръща сериозно внимание на тези запази. Треската 2 милиона и 200 тона. Някои дълбоководни е, запаси също са застъпени. Северните скариди. Виж... Цитират се всички тези видове са съответните тонове. Искам да уточня още нещо. Тези квоти са указателни, т.е. всяка година тези квоти се преразглеждат в е, смесената комисия преди началото на следващата година и възоснова, разбира се, на научния доклад на ИЦЕС за да сме сигурни, че няма експлуатация. Това е изключително важно за бъдещето на запасите. Сега, във връзка с финансовите въпроси, това също е много важен елемент. Годишната цена е 17,8 милиона, разпределени последния начин – 15,1 милиона за достъпа и 2 милиона и 7 на годино за отрасловата подкрепа. Вътре в 15 милиона има резерв от милион и половина евро, предназначен за евентуални нови възможности за риболов отвъд установените квоти и ако разбира се състоянието на ресурса го позволява. Сега за отрасловата подкрепа, както казах, 2 милиона и 700 хиляди евро са предвидени. Включили сме, както вече го правим обичайно от две години, нови клаузи в този протокол, частност клауза за спазване на правата на човека и в случай на неспазване протокола се преустановява. Включили сме също така клауза, свързана с съответствието, така че за да можем да прекратим действието на протокола при не спазване на тази клауза. Това е нещо ново, което започнахме да договаряме с нашите партньори от две години. Тази новост е предвидена в рамките на реформата и в рамките на нашето съобщение. В заключение можем да кажем, че протокол е балансиран в двете си части и се вписва в една традиция на положително сътрудничество с гренландските власти, които проявиха воля за запазване на този нов протокол и за работа заедно с нас за осигуряване на устойчивостта на запасите и за развитие на рибарския отрасъл. Ако има някакви въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика, господин Кристенсен. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на комисията за направеното изложение. Всъщност, вие вече отговорихте на три от моите въпроси, затова ще бъда кратък и ще задам само два от тях. Принципно, вие сте много положително настроен при програмата за научни изследвания и наблюдения. Както и за общото разбиране за въпроса на Гренландия. Но сектора не смята, че това има положително отражение върху създаването на работни места на местна почва. Ще обясня защо. Необходим е нов протокол. А по финансовото участие, защо годишната сума за достъп до ексклюзивните води на Гренландия се е увеличил почти до 1 милион евро, като същевременно възможностите за риболов са намалели. Okay. Ich kann mich ganz kurz fassen und äh, äh, es ist sehr gut, dass wir. Действително е много добре да имаме подредна оценка на новия протокол, представен от комисията. Това означава и повече прозрачност. Така както каза нашия докладчик, всъщност плащаме 2, над 2 милиона повече за достъпа до тази изключителна економическа зона на Гренландия. А пък ловим 6000 тона по-малко. Може би трябва да се постави ударението върху инфраструктурата. Какво става с обработката на рибата при разтоварването? Ето това пък е моя въпрос. Много е важно да се разбере какво точно ще правим с Норвегия във връзка с риболова в тази зона. Всеки знае, че Русия е много активна. Разтоварва треска в в Баренцово море и вследствие цената на треската е много по-ниска. Искам да знам точно какво мислите за това. Госпожа Фрага, заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да задам няколко въпроса към комисията. На първо време въпросът свързан с възможностите за риболов, за а, рака. Не сме ги използвали никога, а тук се появява отново. Искам да знам какви са причините за това, защото в крайна сметка изобщо не сме получавали такива разрешителни. А корабите, които искат да ловят този рак, не получават разрешителни. Искам да знам дали ще се уреди този проблем или дали това положение ще продължава така. Освен това, много се критикува системата с разрешителните и разпределението им. Изглежда, че е прекалено строга тази система, че винаги трябва да се иска по-висок, по-голямо количество, за да се получи съответното количество и винаги има а, по-слабо използване на квотите и недостатъчно освояване. Искам да знам също дали ще има промяна. Сега във връзка с процента финансиране от страна на Европейския съюз. Този процент е 85. Искам да знам дали той остава същият. И ако има изменение, защо? Благодаря ви. Комисията отново. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички парламентаристи за зададените въпроси. Отбелязах си ги, доколкото можах, ще се опитам да им отговоря по-общо. Да, прозрачни сме, правена е оценка, външна оценка. В тази оценка има упрек до някъде, че протоколът няма влияние върху създаването на работни места. Това е, може би, вярно до някъде, но когато става въпрос за помощта на отрасъла, знаете, че има няколко страни. Гренландия и Европейския съюз. И Гренландия именно е страната, която трябва да определи приоритетите, приоритетните отрасли, където тази помощ трябва да се използва. Те са решили да насърчат въпроса за управлението на риболова. Това е изключително актуален проблем. Контролът, приложението, както и научната дейност и научните становища. Това са трите основни насоки, които се използват за вектори на получаване на това финансиране. И за съжаление, не се разпределят пари за създаване на работни места. Но тези три е, предмета на, на интерес заслужават положителна оценка за използването на това финансиране. Сега, що се отнася до увеличаването на цената за достъп, а същото време намаляване на възможностите за риболов. Общите възможности са намалени наистина с 6000 тона – Вярно е, но междувременно референтната ни база са пазарните цени. За някои запаси цената се увеличила, цената на пазара. И за това се наложи да преговаряме с гренландците. Няма да скрия от вас, че финансовите изисквания на Холандия бяха наистина огромни – в сравнение с окончателната цифра, която договорихме. Така че направихме всичко възможно. Аз лично водих преговорите и мисля, че финансовият резултат е удовлетворителен. Защо има намаляване на възможностите? Просто защото състоянието на запасите не позволява повече. Това е единствената причина. И трябва да ви кажа, че някои държави членки не бяха много доволни, когато установиха, че ние ще намалим възможностите за риболов. Но го направихме възоснова на научните данни. И защото не можехме да продължаваме с такива квоти за улов, които са прекалено високи спрямо научните данни. Те не го позволяват. Сега на въпроса за госпожа, на госпожа Фрага за е, рака. Да, знаем, че в миналото не са използвани е, тези квоти, но имах много твърдо искане от страна на Испания, за да, за да запазим този риболов. За това бе запазен той. И се надяваме, че условията за упражняване на разрешителното ще бъдат такива, че този риболов да може да се използва от е, флота, който е, го поиска. Сега във връзка с треската и във връзка с отношенията с Русия. Тук говорим за споразумението с Гренландия, не говорим за отношенията ни с Русия. Знаем, че има много силна конкуренция във връзка с риболовното усилие от страна на руските кораби. За съжаление, тази конкуренция води до е, стижаване на цените на треската. Но аз го казах и в увода си, протоколът с Гренландия е много важен, защото една част от възможностите за риболов ни служи за размяна, за получаване на много сериозни възможности на риболов в Норвегия. Та в рамките на тази годишна размяна имаме нужда именно от споразумението с Гренландия. Напомням, казах го и преди малко, че това споразумение е едно от редките споразумения – които позволяват е, на цяла серия държави членки да ловят е, в водите на Гренландия. Много често тук в парламента сме получавали упреци, че сме сключвали споразумения ограничени за две-три държави, които се възползват от е, тези възможности, а сега става въпрос за повече от 10 страни. Това разширява обхвата на тези споразумения. Не знам дали пропуснах някой въпроси. Ако е така, ще ми го напомните. Благодаря. Благодаря, господин Кристенсен. Имате ли нещо да добавите? Не, благодаря ви. Чудесно. В такъв случай благодаря на всички. С тази точка приключваме по днешния дневен ред. Благодаря на всички, благодаря на преводачите, казва председателят. Утре започваме точно в 9 часа с координаторите. имаме само половин час за координаторите. Казахме, че ще можем да отложим срока за измененията. Вероятно ще можем да посочим този срок е, е, за 23 юли. Госпожа Фрага, да, искам да се възползвам от това, че утре ще има заседание на координатори, а именно последното заседание преди лятната вакансия. И като си има предвид, че на последното пленарно заседание веднага след въпроса за ЦИТЕС се поиска комисаря да се яви, както и присъствието на всъщност няколко комисари. В крайна сметка, след първия изказал се, именно аз, защото аз съм от е, групата на мнозинството, е, съответния комисар много любезно напусна залата. Затова, моля ви, утре при закрити врата кажете, че се налага да се поканят двамата комисари, за да ни кажат точно какво мислят. Честно казано, нещата никак не вървят на добре. Това не е тайна за националните администрации в областта на риболова. И искам да се каже, че наистина не се развиват добре нещата, така че трябва да бъдат поканени, след като по някаква причина комисарите напуснаха на пленарно заседание. Това е изключително неприятно. Председателят да, когато изпратихме писмото, сме ги поканили. И така, съгласни сме. Приятна вечер и до утре.